Е, да, нека е, да продължим работата си днес след обед. Надявам се, че достатъчно сте се възстановили, за да започнем последното заседание за 2012 година. Възразявате ли по дневния ред? Не, в такъв случай дневният ред е прият. В такъв случай пристъпваме към нарушенията на правата на човека като максимално... като дискусията ще продължи 2000... най- най-много един час. Първо давам думата на авторите, госпожа Габриел първо. Господин председател, кризата в Киево отново ни кара да видим старите демони, които са там отдавна и правителството не се изправя с нещата. Небоеспособна армия, липса на политическа воля на конгуанската държава да реформира държавата водят до това, че гражданското население носи на плещите се тежестта на несигурността. Крайно време е да се направи нещо за разрешаване на конфликта, а не да се управлява. Чрез диалог, отговорност и е, действие. На първо място обаче трябва да действа Конго. Конго има социално, политическо, и економическа отговорност. Трябва да си сътрудничи с Международния съд, да създаде независима съдебна система и да зачита човешките права. Само при спазване на тези условия конфликта може да бъде решен. На регионално равнище продължава диалога между Руанда, Уганда и е, Конго. Мога ли да използвам допълнителната минута, госпожо? Аз виждам, че вие имате само една минута. Освен. Но, но само две минути. Само две минути и много ви моля да говорите малко по-бавно, защото преводачите не могат да превеждат. Благодаря. Сега на регионално равнище важно е започналия между Конго, Уганда и Руанда диалог да продължи. Е, диалога, който се води от е, Организацията за големите езера и Африканския съюз също и ОНЕ трябва да, да продължи, като се създаде един механизъм за контрол и същевременно държавите, които се споменават в доклада на ООН, е да дадат отговор на зададените въпроси. Мисията на ООН е трябва да направи всичко възможно, за да изпълни мандата си. Е, Европейския съюз помага чрез, с хуманитарна помощ и чрез двете си мисии на тези страни. Ние ще, продъл, ще продължиме да осигуряваме помощ. И а, аз призовавам конгонската държава да, да разследва опита за убийство на господин Кагебе и да. А, да, да, да, да разследва всички опити за убийства, същевременно да се вземат мерки срещу убийствата и изнасилванията на, граждан, на жените и е, гражданското население. Поначало съжалявам, казва председателят. Вие наистина сте разполагала с две минути, но моля ораторите да не, да не, да не четат текстове или поне ако могат да ги произнесат нормално, с нормална бързина, защото просто преводачите не могат да проследяват вашата Благодаря, господин председател, господин комисар. Руанда е намесена в Киво. Гома е окупиран. Не говорим само за гражданска война. Говорим за ужасяваща зверска война, в която има най-различни безчинства. Война за ресурси. Над 30 000 беженци има от Гома. Децата не могат да посещават училище, е, набират ги за войници. Хората нямат достатъчно средства, има масови екзекуции и изнасилвания. Необходимо е спешно да се преразгледа мироопазващата мисия – Не мисля, че безпилотни самолети и сини каски са достатъчни, за да се справим с този конфликт. Гражданите не могат да се защитават. Необходима е нова стратегия за борба с възстаниците, за може да се опази мирното население в страната. за да се контролират също така всички печалби от мините. Госпожа Кил Нилсен има думата за две минути. Е, е, в, е, в Конго всъщност виждаме само с няколко думи думите, които подронват целия регион. Макала, това е златна мина в северната част на страната, която е символ на разграбването на природните ресурси, която да стабилизира целия регион на големите езера. Мултинационалните групировки са обвинени в това, че участват в корупцията на бунтовниците и че прогонват местните миньори, за да могат да увеличат своето влияние и да си присвоят земи. Макала е място в Киншаса, е, основния затвор в града, където отново безнаказаността и корупцията са господари. Е, конгуанското правителство, е, както в региона на Миноре, не съществува. Затворническата администрация не съществува. Военните затворници властват и им искат, и искат останите останалите затворници да им плащат. Хиляди лица, които никога не са съдени, са струпани в истински морги. Има изключително високо е, населеност на затворите, дори мъчения за някои. Макала това е златна мина или изоставен затвор. Това е символ на мястото, където няма закон. Ние настояваме да се възстанови закона, да се борим срещу безнаказаността, която дълго време е, да трае в района. Не може да има мир за сметка на справедливостта. Трябва да сме ясни. Всяко мирно споразумение трябва да изключва имунитет или, и, или и амнистия за военните престъпления престъпници за така наречения терминатор, е, който е, удави в кръв страната си. Борбата срещу безнаказаността, където повече от 2 милиона жени са убити за 16 години. Е, това се опитва да направи доктор Мофеги, този неуморен защитник на изнасилените жени, защото той изобличава тези жестокости, той работи неуморно срещу жените, за жените и той има опит за убийство. Ние искаме да окажем натиск върху конгласското правителство убийство, за да може този опит за убийство да стане обект на безпристрастно разследване, защото мирът преминава първо през социален мир, т.е. реално споделяне на естествените ресурси. Благодаря, госпожа Кел Нилсен. Сега давам думата за минута и половина госпожа Илон. Господин председател, е, войната, която отне живота на стотици хиляди е, жертви, превърна Конго в е, театър на военни действия, където безчинстват въоръжени групировки. Е, международната намеса не доведе до е, очакваните резултати. От 13 години вече имаме е, мисия на ОНЕ в региона. Всяка година се харчат милиони и милиона, но резултати няма. Движение М23 не е първото, което прави жертви, няма да бъде и последното. Всичко зависи от е, липсата на политическа воля на политиците, на политическите институции да защитат и гарантират основните права, но те не правят това в този регион. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря госпожа Ойланд. Благодаря ви, госпожо Ойланд. Следващия последен на, от тази резолюция е господин а, Мърфи. Настоящото увеличаване на ескалацията в а, страната, както и пожаряването на града от М23, е една криза, която се изсипва върху друга и следва трета. Източно Конго е обект на палежи и на опустошаване от различни възстанчески групи от армията, които се опитват да се възползват от природните ресурси. Съседните страни водят а, свои други войни, по поръчка, като се опитват да извлекат печалба. Всички възстанически групи, заедно с армията, се занимават най-вече с нарушаване правата на човека, с тероризъм, организират изнасилвания в масови мащаби. Над 48 жени биват изнасилени всеки час в страната, което означава над 1500 жени на ден, около 5 милиона души са умрели от тези ужасяващи войни от 98 на сетне, а пък други е трябвало да остават домовете си. 140 хиляди допълнително пък са, е трябвало да, да избягат от страната от последното насилие. Китай и САЩ поддържат режима на Кабила и финансово, и военно с 20 000 войници на ООН, като се опитват да постигнат някаква стабилност, за да продължат да експлуатират природните богатства на страната. Тактиката им се провали ужасяваща бедност, БВП от под 1 долар на ден, това е потенциал а, за трагедия, макар че това е, би могла да бъде една от богатите страни на света. А, Възстаниците стават милионери, защото се продават на мултинационални компании, които контролират тези ресурси. Заедно те, те организират империалистичното опустошаване на страната, което тече над 130 страни, като обикновения човек не може да се възползва от богатството, природното богатство на страната. Ужасяващ цикъл на война и империализъм. Искаме той да бъде нарушен и да има мир в този регион. За едно постоянно решение, за да може да се урони властта на възстанниците, за да може в демократи... под демократичен контрол да бъде поставено богатството на страната. Благодаря. Благодаря, господин Мърфи. Сега представителите на отделните политическите групи. Господин Посълт, имате една минута. Господин председател, северната част на Конго и цялата страна на страната с неговите райски пейзажи е един от най-привлекателните, най-красивите региони на света, като че ли това е рая на земята, а всъщност това е ад. И Конго би могъл да бъде един от най-богатите страни, не само в Африка, но и в света. Е, с неговите водни ресурси би могъл да напоява цяла Африка е, и може също така да осъществява производство на храни. Има много ценни суровини, би могъл да бъде индустриална страна, но е жертва на жестоката история на колониализма и на постколониализма, на разграбването от предприятията на войната и на гражданската война, на корумпирана и бездейна администрация. Ето защо ние ще направим всичко, за да може този регион, който е в сърцето на Африка, отново да заживее в мир. Това е възможно само чрез близкото сътрудничество между Европейския съюз и Африканския съюз и ООН защото подписването на договори като споразумението върху големите езера, без да се прилагат тези споразумения, са бедствие за целия регион. Това е двоен стандарт, а региона заслужава трайно усилие. Благодаря на господин Посъл. Сега давам думата на госпожа Гормай за минута и половина. Господин председател, скъпи колеги, възстанниците от движение М23 от отново подклаждат кръвопролитията в региона. Независимо от резолюциите, положението продължава да бъде нестабилно. При Причините за този конфликт, както и последиците в целия регион, трябва, се нуждаят от бързо решение. Много е важна ролята на, на, на, на околните страни, като всички се борят за ресурсите, които има в Конго. Това е проблема, който трябва да бъде решен. Трябва да се предотврати нелегалното експлуатиране на златните мини, на ресурсите в Конго и същевременно източната част на, на, на, на, на, на Конго е обект на, на, на престъпления, на омраза и трябва да се направи всичко възможно за психическото и физическо здраве на жертвите. Послед, последиците от конфликта трябва да бъдат преодолени без демобилизиране и е, отновно разселване на разселените граждани. Проблема в е, източно Киво няма да бъде решен. Благодаря на госпожа Гурмай, госпожа Шак. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Един озашаващ коктейл от насилие, изнасилвания, богатства от природен тип, насилие на деца, дестабилизира източна Конго, където живеят 2 милиона и половина души. Възстаническите групи извършват ужасяващи престъпления и биват подпомагани от съседни страни. Европейския съюз трябва да действа координирано с ООН и с Африканския съюз, за да се сложи край на постоянното насилие. Трябва също така да се предотврати разширяване на насилието в целия район на големите езера. Трябва да действаме решително. Някои държави членки са спрели помощта си за Руанда, поради един доклад на ОНЕ, в който се говори за участие на страната в Демократична република Конго и възстанническите действия там. Нарушава се също така ембаргото на ОНЕ за търговията с оръжие. Трябва да подобрим прозрачността по отношение на незаконно добиваните минерали – Необходими са също така независими проучвания. Онези, които са извършили престъпления срещу човечеството, сексуално насилие срещу жени и набиране на деца войници, трябва да бъдат изправени пред съда. Безнаказаността трябва да престане. Искам да привлека вниманието ви за подлите атаки върху доктор Мугвеге. А, беше убит неговия бодигард. Трябва да има независимо разследване по случая. Той е помогнал на много жени, които са основната жертва на постоянното насилие. Благодаря, госпожо Шарки. Господин Паска за минута и половина. Благодаря ви за дадената ми дума, господин председател. Аз смятам, е, че е, Насилията, които в момента се наблюдават в източната част на Демократична република Конго, са резултат от битката за естествените суровини. Защото в източната част няма нито военни, а освен това има и авантюристи, които искат да се възползват от продължаващия конфликт и по този начин да получат достъп до богатствата на страната. Местното население се се оказа жертва на минните компании, които е, безогледно използват природните суровини на страната. Безогледно ги експлуатират. Обикновенно ние се опитваме да стабилизираме политическата ситуация в дадена страна, но в конкретния случай това, което трябва да направим е да преустановим търговията с тези суровини, а също така да преустановим и незаконната експлоатация на мините. С закона Дот Фрак ние можем да наложим проследяемост на минералите и по този начин да се предотврати е, техния незаконен добив, защото те няма да могат да се продават на световния пазар. Е, чрез проследяемост е, ще се установи добива и ще се сложи край на етническите конфликти. Благодаря, господин Паска. А сега преминаваме към другите оратори. Господин Преда, една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това струва ми се, че за, за шести път обсъждаме тежкото положение в Демократична република Конго. Проекто резолюцията, която обсъждаме, прилича твърде много на предишните проекторезолюции, които сме обсъждали. Включително и на а, препоръките и резолюциите, които приехме в Парамарибо. Но това, което трябва да се направи е, когато се вземе, е, когато се вземе решение на конференцията на големите езера, това решение трябваше да се прилага. Следва. Господин Репо има думата. Благодаря, господин председателю. Насилието срещу гражданско население в източно Конго е възмутително. На първо място трябва да гарантираме сигурността на разселените лица и предоставяне на хуманитарна помощ на онези, които, си, които имат нужда от нея. Европейския съюз, ООН и другите организации тук могат да изиграят огромна роля. Хората в източно Конго са жертва на военни престъпления, на ужасяващо насилие. Масовото изнасилване на момичета и жени убийството на граждански лица, набирането на деца войници. е ужасяващо. Тези военни престъпления трябва да бъдат преследвани по съдебен ред ненаказването на виновниците ще увеличи чувството за безнаказаност. Благодаря, господин Репо. Сега пристигаме, пристъпваме към спонтанните след... Е, госпожа Корола има думата. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Конго е бедствено. От е, 7 месеца е, то, 23 е, е, милиона. Има масови, има, използват се деца като войници, има насилие и мъчение към всички. Хуманитарната криза става все по-тежка. Има чувство за безнаказаност, тъй като военните престъпления не се преследват огромните минерални ресурси в източно Конго попадат в ръцете на въоръжени групировки. Европейски съюз, Африканския съюз и ООН трябва да направят нещо повече, за да разрешат кризата и да сложат край на хуманитарната катастрофа, защото смятам, че всички виновни трябва да бъдат наказани. Vielen Dank, Frau Kollegin Korola. Es folgt Herr Kollege Kukan Благодаря, господин председател. Говориме за хум, хуманитарната криза в Конго и на нарушението на човешките права. Трябва да осъдиме масивните престъпления, убийства, изнасилвания и привличане на деца войници тези, които са е, виновни за военни престъпления, трябва да бъдат наказани. Европейския съюз трябва да играе своята роля предвид положението. Ние, разбира се, трябва да допринесеме за възвръщане на сигурността и стабилността в региона, чрез участие в мисии и осигуряване на полицейски е, мисии за да може да се възвърне сигурността и стабилността в региона, както казах. Благодаря. Благодаря ви, господин Кукън. Госпожа Геринген Деротенберг. Благодаря. Възстанието срещу конголийските власти доведе до трагична хуманитарна ситуация в страната. Руанда бе обвинена, че подкрепя М23. Два милиона и половина души в момента са вътрешно разселени, а хиляди други са в Уганда и в Руанда. Хиляди са станали жертва на насилие и изнасилвания. Международната общност е много притеснена. Има политическа, економическа, социална криза в страната. Трябва да бъдат заклеймени всички нарушения на правата на човека, както и цялата престъпна дейност в страната. Благодаря. Демократична република Конго муши... Демократична република Конго трябва да възстанови сигурността в страната, като гарантира международни стандарти. Европейският е, съюз трябва да продължи усилията си по по-координиран начин, за да подпомогне източно Конго и предостави хуманитарна и медицинска помощ страната. Благодаря ви. Нямам твърде големи възможности, за да ви кажа, че много бързо говорите, много бързо четете. Преводачите ми правят отчаяни знаци, че говорите твърде бързо. Господин Кели има една минута. Благодаря ви, господин. Несъмнено е, че е трагичен случая с Конго, особено когато говорим за това, че тази държава трябва да бъде една от най-богатите държави в света, имайки предвид природните и ресурси. Това обаче не е факт. Нещата не стоят така. Макар, че Демократична република Конго вече 50 години е независима, почти няма никакъв напредък, що се отнася до установяване на истинска демокрация в страната, както и зачитането на правовия ред и правовата държава. Затова навсякъде цари насилие, не се уважават жените, както посочиха преждеговорившите, и наскоро 600 училища бяха нападнати и разграбени. Ние сме длъжни и на ниво Европейски съюз, и на ниво ООН да стабилизираме страната. И на второ място държави като Уганда и Руанда трябва да бъдат принудени да не се намесват, така че Конго да се опита да разреши своите решения с онези, които наистина искат да помогнат. Благодаря. Благодаря на колегата Кели. Сега последният изказващ се по е, процедурата на спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Естествено, че политическата ситуация в региона на големите езера е изключително сложна. Хуманитарната ситуация е ужасна. Независимо от това, ние няма да разрешим тези проблеми, ако не намалим напрежението между Конго и Руанда, например трябва да се окаже натиск, за да сме сигурни, че лидерите на двете страни пред Станат да оказват е, е, въоръжена подкрепа на въоръжените банди, независимо от етническия им происход. Трябва да настояваме пред двете страни да възстановят сътрудничество и да елиминират силите, които действат в източно и западно Конго. Също така трябва да се презгледа мандата на силите на ОНЕ. Трябва да се предприема действия срещу незаконната експлоатация на мините. Е, трябва да имаме имаме истински правен процес по мините в Конго. Благодаря, Лишек. Сега давам думата на комисар Чел за заключителни слова. Е, господин председател, дами и господа, ние приветстваме приемането на спешна резолюция на Европейския парламент за Народна република Конго Демократична република Конго и по-специално източната част на Конго. Положението буди загриженост в Европейския съюз от няколко месеца вече и ние сме излезли с няколко резолюция както и е, становища, прияти от двата последни съвета на външните министри. Е, както беше е, подчертано в вашата проекторезолюция, става дума за сексуални насилия, насилия върху гражданското население, потъпкване на човешките права и да с, с възстановяването на правовата държата, е, възстановяването на сигурността, борбата срещу незаконното разграбване на природните ресурси и възстановяването на върховенството на закона. Европейският съюз никога не е приемал компромиси относно принципите си ние не приемаме дейността на въоръжените групи в Демократична република Конго и по-специално на М23. Ние заклеймаваме, заклеймяваме всякаква помощ оказана на тези военни групировки и ние призоваваме всички извършители на престъпления да бъдат изправени пред съда. Всеки трябва да направи конструктивни усилия усилия, за да се намери трайно решение на кризата. За това е нужен политически консенсус в региона, в региона на, на Киво и населението му, което е жертва на насилието, както и консенсус между Конго и съседните държави. Да бъде възстановено взаимно доверие и за да може да се възвърне стабилността и сигурността в региона на големите езера. Ние приветстваме контактите между президента на Конго и президентите на Уганда и Руанда на Международната конференция за региона на големите езера. Европейския съюз е готов да спомогне политически и е, да организира инициативи, които биха могли да разрешат е, кризата. Европейския съюз приканва към сътрудничество, тясно сътрудничество между различните партньори, които действат в е, региона. Международната конференция за големите езера, Африканския съюз и Обединените нации, които могат да играят много важна роля роля чрез своята мисия Монюск в Конго. Европейския съюз също така е, неколкократно е изразил своето положително становище за назначаването на специален пратеник на ООН, който да координира международните усилия за разрешаване на кризата. Бих искал също така да ви информирам, че Европейския съюз подкрепя много граждански организации, които които действат като правозащитници в региона и които насърчават диалога между правозащитниците и правителството. Повече от 130 проекта се финансират от Европейския съюз на стойност над 25 милиона евро. Комисар Пибалс ще е, е, лансира специ, специ, специфична инициатива, свързана с насилието по полов е, признак за защитата и ревалоризацията на жените. Е, най, най, скоро време ще се отпуснат средства за изпълнението на този проект и ще приканиме държавите членки да се присъединят към а, е, тази дейност, която ще се превърне в широкомащабна дейност. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин комисар. Постъпили са 7 резолюции. Закривам дебата.